значи против и така нататък. Не е това е проблема. Въпросът е, че трябва да гласуваме по-малко текстове, за да се работи по-добре. Благодаря. Председателят първо ако съм бил пристрастен, то тогава ще ви бъда много благодарен да ми изложите в писмена форма какво конкретно имате предвид. Тогава ще проявя готовност да дискутирам с вас. Алергично реагирах, защото тук бяха казани думи, че е позор, че е пълна глупост е, това е един език, който според мен е, не е подходящ за парламента. А иначе аз искам да посоча, че преди имахме повече възможности за време за гласуване и е, за е, изказвания. До петък се работеше преди, включително и петък, и от една страна се иска повече време за изказвания, от друга страна пък е, има оплаквания, че темпото е много бързо. Между другото, в Брюксел имаме много по-малко гласувания, отколкото тук в Страсбург. А иначе, искам да дам сега възможност на колегите да преминат към обяснение на вод. Първо, обяснение на вода по, по доклада на Фернандес Реплен, е, колегата Поспишил